Моля, господин Преда. Господин председател, уважаеми колеги, вземам думата, за да изразя съжаление, че групата на комунистите не участва в тази церемония. Това е незачитане на човешките права и е срамно. Имате Господин председател, питам се дали ще се присъедините към нас да изпратим поздравления за новия сомалийски президент, който ще положи клетва утре, както и да подкрепим опозиционните партии и начина по който беше повод да признаем, че Сомали Ленд прояви разумност при изборите. Преди да преминем към гласуването, искам да изразя тревогата си за учена от а, Брюкселския университет, обвинена за, в шпионство. Той има нужда от свободен от процес, който все още не се е провел. И има опасност той да